Комисията. Колеги, l'ordine del giorno la relazione a... Колеги, следващата точка в дневния ред е докладът на госпожа Андрикене за правата на човека по света през 2009 година и политиката на Европейския съюз в тази област. И за това давам думата първо на докладчика за 4 минути. Имате думата, госпожа Андрикене. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu lietuviškai. Благодаря, госпожо председател. Ще работя литовски днес. Госпожо Върховен представител, много се радвам, че ви виждам тук в тази пленарна зала, защото дискусията има сериозно значение. Това е първата политическа дискусия от началото на започване на работа на службата за външно действие. Днешната дискусия и резолюцията, която ще гласуваме утре, се основава на доклада относно правата на човека от 2009 година. Ние не можем да считаме, че госпожа Аштън отговаря за всичко това, което се споменава в доклада, защото става въпрос за период 2008-2009, когато госпожа Аштън все още не беше поела отговорността по службата за външно действие. Така че напълно съзнаваме какви са вашите отговорности, госпожо ще Не искам да ви уверя, че ние ще направим всичко възможно в парламента. Всички цели в, на Европа в областта на външните работи да бъдат постигнати. Преди една година влезе Лисабонския дол в сила. Вашата служба започна да работи преди две седмици и днес Европейския парламент изпраща ясно послание на всички институции на Съюза. Европейския парламент казва, че новата служба за външно действие трябва да обръща специално внимание на защитата на правата на човека навсякъде в света. Това трябва да се отрази в структурата на тази служба и също така в новата генерална дирекция, която ще се занимава с правата на човека или съответната структура. Правата на човека не трябва да изчезват от вниманието, от погледа на Съюза и съответно и от структурите на е, Европейския съюз. За това се предлага създаване в рамките на тази служба длъжности, свързани специално с правата на човека, за да може да се разглеждат отношения с е, държави, където няма дипломатически представителства. Държа да подчертая необходимостта такава структура да бъде създадена в Брюксел. Мнозинство от е, нас подкрепят тази идея. Разглеждаме политиката на Европейския съюз и утре ще гласуваме резолюция във връзка с дейностите на Европейския съюз. По цяла серия теми става въпрос за смъртната присъда, борбата срещу тероризма, борбата срещу насилието на жените, е, ситуацията с правата на човека навсякъде по света, е, свободата на вероисповеданията. Говорим в нашия доклад също за дейностите на Европейския съюз е, в рамките на международните институции, международните организации, като ООН, например. Говорим за сътрудничеството с Международния наказателен съд. Докладът бе подкрепен от голям брой колеги от различните комисии. Комисията за външните работи, например. Приете само с два гласа въздържали се и нула против. Искам да добавя, че а, се говори също и за конкретни случаи. Днес ще говоря само за два а, случая. На, наград... Знаете, че днес се присъди наградата Сахаров на господин Гилермо Файнес, но не бе възможно да се присъди тази награда лично, защото кубинските власти не разрешиха пътуването му. Надяваме се, че вие ще отчетете това и ще намерите начин да изразите нашата позиция и нашето съжаление – пред Комисската администрация по този въпрос. Искам да ви обърна внимание на друг случай, за който говорим в доклада ни. Днес Руския съд трябваше да е, издаде присъда, но за съжаление тази присъда се отложи. Става въпрос за Михаил Кодорковски и неговия, е, и, и, и неговия колега. Това също е пример за неспазване на човешките права. Искам да ви обърна внимание, госпожо Аштън, какви усилия трябва да се положат, за да може правата на човека да се превърнат в правило, а не в изключение в Русия и мисля, че срещата с Медведев може да бъде добър повод за подобно усилие. Благодаря. Сега ще дам думата на заместник е, председателката госпожа Аштан. Е. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, петък беше денят е, за защита правата на човека. За това почетохме всички от тези организации, и отделни лица, които се борят срещу нарушенията правата на човека и най-вече дискриминацията. Последната година се срещнах с лауреат на Нобелова награда от Иран, както и директор Сирая Сабран, както и други правозащитници от цял свят. Ще продължавам да се срещам с тях. Както заявих и по-рано, очаквам колегите ми в Брюксел, както и ръководителите на нашите делегации, да го правят. Преди 6 месеца излязах пред вас с идеята си за това каква трябва да бъде нашата политика в сферата на правата на човека. Сега искам да ви разкажа какво се случи в тези 6 месеца и на къде ще вървим а, с помощта на Европейската служба за външни дейности. На първо място искам да благодаря на госпожа Кени за нейния доклад. Той отговаря на годишния доклад на ЕС за правата на човека и очертава визията на Европейския парламент за това как подходът ни към правата на човека да стане а, по-зачитан. Това е една амбиция, която е обща амбиция между вас и нас. Всичко е записано в доклада. Описани са различни нападения срещу правозащитници, е, сексуално насилие, е, запушване устата на хората и това са само част от тях. Искам да благодаря на госпожа Андрегене, че е описала над, извинете, че е написала над 400 изменения по този изключително полезен доклад. Е, в него се говори за много теми и аз искам да спомена три основни развития от последните месеци. На първо място Европейският съюз е, се опитва да защитава правата на човека в глобалните форуми в една, едно успешно заседание на Света за правата на човека на ОНЕ, ние защитихме една обща позиция, свързана с резолюция, свързана с доклади, няколко доклада, извинете. Освен това, постигнахме основни цели, свързани с резолюции с Бирма, Демократична република Конго и други страни с голямо мнозинство. Имаше една канадска резолюция за Иран и една друга, която бе свързана с религиозната нетолерантност. Отново бяха прияти с консенсус. Както бе обявено през юни, започна работа по един преглед на нашата политика в сферата на правата на, очека, на човека. Наистина, държави членки, парламентаристи, Госпожа Хаутала и подкомисията за правата на човека дадаха своите идеи. Същото се отнася и за научната общност, гражданското общество и така нататък. В едните месеци моят екип ще се занимае с основните теми от тези консултации и как бихме могли да ги приложим на практика. Разчитам парламента да ме подкрепя в това ми начинание. На трето място трябва да кажа, че се опитваме да оптимизираме всички от тези политики, които израснаха последните 10 години, които всъщност съставляват политиката на Европейския съюз в правата на човека. Използваме всякакви инструментариуми за защита и насърчаване спазването правата правата на човека. Защо се разрасна така органически нашата политика? За това има причини, но ето сега трябва да видим докъде е стигнала тя и какво може да се прави. Затова смятам, че има три основни сфери на действие. Първо, Европа би трябвало да продължи да говори с висок и ясен глас на международната сцена за защитата правата на човека, да продължим да работим активно с ООН и да не размиваме основните стандарти за защита правата на човека. Трябва да намерим нови начини да работим с партньорите си от трети страни, да насърчаваме спазването на общите ценности, защото на Общото събрание на ООН успяхме да защитим това, особено що се отнася до смъртното наказание. Трябва обаче и ние да спазваме всички тези права, за да даваме добър пример. Също би трябвало да има местни стратегии за защита правата на човека във всяка една страна, където да са записани нашите приоритети и оптималното използване на нашите инструменти. Например, може да се споделя опит, що се отнася за защита на децата в интернет, както и забраната на детския труд. И не на последно място, е, правата на човека би трябвало да бъдат в е, центъра на всички наши външни действия. Това означава те да бъдат вплетени във всички части на работата на СВД. От друга страна имаме цял набор външни действия, свързани и с търговията, и с общата политика за сигурност, а, и във всички останали политики. Навсякъде трябва да се вградат правата на човека. Това трябва да е ясно и тук в седалището, в централата ни, както и в отделните ни делегации, за да може да се наблюдава правата на, защита правата на човека по места и а, прилагането на нашата политика и постигането на нашите цели. Правата на човека са в сърцевината на нашата европейска идентичност и те би трябвало да пронизват действията ни в чужбина. Трябва да определим конкретни действия, за да ги насърчаваме в различните си партньори, в различните си политики. Трябва да финансираме конкретни проекти, което и правим в над стотина страни. С създаването на новата служба за външни дейности, както и години след първото ни съобщение за такава политика, искам да кажа, че нашата политика ще бъде целенасочена. Основен принцип, който ще преминава през всичките ни външни действия и ще бъде едно мерило за нашата външна политика. Затова приветствам приносът на този доклад и накрая искам да поздравя Гиермо Фарина за това, че ще получи наградата Сахаров за свобода на мисълта. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи. Започваме с НП. Вайдере. Минута и половина. Ценима Ештонс кунзи. с вело свейкт Андрекиенс кунзи. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Ештън, първо искам да поздравя е, госпожа докладчика, защото този доклад наистина посрещна много, е, много от нашите поздравления. Но става ясно, че е, има критично положение в много държави, включително и сред тези, които са в дългогодишни контакти с Европейския съюз. Изпълнена само една от клаузите, подписани с Грузия, например. Много не могат да се върнат в Южна Осетия и в Хабхазия. Продължават конфликти там. Затова искам да ви обърна внимание именно на въпроси от този характер. Недопустимо е Европейския съюз да полага усилия без никакъв резултат по тази причина става ясно, че при политиката за правата на човека имаме нужда от подобрение. Първо трябва да се въведе ясна стратегия за правата на човека, където се установяват ясно задълженията, но и структура, която да оценява резултатите и приспособяването на мерките. Второ, оценката на ситуацията с правата на човека трябва да се основава на нашия опит и на някои определени критерии. Ние не можем да променяме живота си заради под натиска на трети страни или заради економически интереси. Трето, трябва да има консултации с неправителствени организации, за да се гарантират правата на човека това трябва да бъде приоритет за Европейската служба за външно действие, включително в взаимоотношенията с трети държави. Благодаря. Благодаря за групата на социалистите. Госпожа Де Кейзер, имате две минути. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е една от тухлите Действително той е изчерпателен, но има и недостатъците на качествата си, просто защото е огромен и понякога трудно се чете. Но това не е по вина на докладчика, а заради 423 та изменения, които трябваше да бъдат е, е, смелени в този доклад. Действително, тя го направи много добре. Този доклад показва блестящо, че правата на човека са в сърцето на политиките на Европейския съюз, но че са сложна е, тема и когато Европейския парламент ви моли, госпожо Аштан, Генерална дирекция за правата на човека, някаква специализирана структура, включително и в чужбина, и сред тази структура да има специално длъжност за правата на човека. Та, когато парламента пожелая такива структури, това не е за, да, за, за по-силна бюрокрация в областта, просто защото има работа. Доклада не подминава всички тежки проблеми на нарушения на правата на човек, но в същото време не е поредица от някакви ужаси по света. Подчертават се повече положените усилия и се посочват а, унези а, области, в които трябва да се работи още. Подчертава се и важната дейност на Европейския съюз през последно време разполагаме с инструменти, които наистина могат да насърчат демокрацията по света. Сега трябва просто да се убедят нашите събеседници, че правата на човека не са спирачка на растежа и на международната търговия. Не са някаква тежест, която трябва да влачим, а обратното, това е, е добавена стойност в областта на просперитета и стабилността. И Госпожо Аштън, вие поехте чудесно щафетата на правата на човека и мисля, че много е, добре се справяте до тук в края на първата годишнина от Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря сега от името на АДЕ господин Донскис. Две минути. Гербимия колегос, наречу посвегенте прони... Госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да приветствам доклада, както и всички членове на Европейския парламент, които участваха в дискусиите и внесоха изменения. Благодаря за постоянните усилия в разработването и усъвършенстването на този доклад. Мисля, че предизвикателството е, бе. Е, преодоляно. Получихме и много помощ от страна на НПО. Това също подобри доклада, така че приканвам всички колеги да приемат този доклад, който наистина отразява позицията на парламента. Бих помолил колегите да не обсъждат вече обсъждани въпроси, има много държави, които могат да бъдат сочени с пръст заради проблемите, но ако продължим да разширяваме доклада, просто ще се загуби от е, ефективността му. Искам само да обърна вниманието на колегите е, върху някои от измененията, които не бяха включени. а именно във връзка с ограничаването на продажбата на известно вещество във връзка с смъртното наказание. Искам също така да кажа, че има приемственост между доклада за 2007 и тази годишния ни доклад. основните насоки на Европейския съюз трябва да станат основни насоки и за унези държави, които не спазват правата на човека и се надявам наистина, че този доклад ще бъде прият. Благодаря. Групо Верде, Лонореволе Аутала. Благодаря и сега за зелените госпожа Хаутала. Благодаря. Искам да приветствам с добре дошла а, госпожа Върховния представител на Европейския съюз и най-сърдечно да поздравя а, госпожа Андрикене за отличния доклад, а, разработен наистина екипно и беше прият с почти пълно единодушие. Имах щастието тази есен да бъда поканена в дискусиите между държавите членки по въпроса как да се повиши ефикасността и спойката в политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека. Настъпил е историческия момент да разгледаме отново нашата политика, както и вие посочихте, госпожо Аштън. Моето предложение е този процес да приобщи колкото е възможно повече хора, организации и групи. И аз горещо препоръчвам да излезете с едно съобщение към парламента и съвета, за да проведем задълбочена дискусия. Днес е много важно да си припомним, че договорът от Лисабон поставя зачитането на правата на човека в сърцевината на външната политика на Европейския съюз. За целта са ни необходими адекватни структури. Знаем, че вие като върховен представител се ангажирате с правата на а, човека, на централно равнище. Е, това чета като цитат от ваш документ. Можете ли да ни обясните какво точно имате предвид? Също така ви призовавам да вземете решение за работна група със седалище в Брюксел по правата на човека. Във всички случаи ни трябва такава постоянна структура. И най-сетне, Искам да ви благодаря за усилията, които полагате, за да обедините държавите членки. В Осло миналата седмица на церемонията по връчването на Нобелата награда за мир, аз станах свидетел как без вас нямаше да може е, успешно да се проведе тази церемония. Е, и още веднъж видяхме, че Европейския съюз трябва да говори по-силно и по-отчетливо с единен глас. Благодаря. Председателката. Благодаря. Господин Шимански, минута и половина. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на госпожа докладчика за това, че си сътрудничи така добре с нас. Този доклад сам по себе си е един отличен резултат. Искам да подчертая нещо. Най-през следваното религиозно група в света са християните. Те биват подложи, подлагани на преследване, на изтезание, а света не казва нищо. Европейският съюз също не прави особено много в това отношение. Благодаря ви, баронесо Аштън, че се опитвате да се борите на различни фронтове с този въпрос, например в Египет и Алжир. И двете страни трябва да разберат, че ние няма да водим политически диалог с тях, ако не зачитат правата на християните. Трябва да включим в този списък и други страни, като Ирак. Няма да създаваме зони за свободна търговия, ако не се зачита свободата на вероисповеданията в тези страни. Зная, че последните няколко години се наблюдава напредък в това отношение, но не бива да се отказваме, не бива да намаляваме усилията си, не бива да правим и компромиси, защото иначе а, нещата ще тръгнат надолу. Приветствам делегацията на епископите, които дойдоха от Багдад и наистина ето на тях също трябва да покажем, че сме солидарни, трябва да гарантираме бъдещето им, за да гледат на нас като на сериозни партньори. Трябва да подкрепяме приятелите си. Благодаря, казва председателката. От името на ГУЕ, госпожа Вержа. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Нашата сесия е посветена на правата на човека. Сутринта приехме доклад е, ГАЛ, друг доклад за европейската защита, именно правата на жертвите. Така че е явно, че това е основната ни тема. Няма да се връщам върху наградата Сахаро, вече се изказах, но за мен този настоящия доклад също се вписва в тази визия на правата на човека, която се споделя от много от нашите колеги, но аз съжалявам за това. Аз съм привърженик на свободата на вероисповедението, на свободата да вярваш и на свободата да не вярваш. Много вярващи са преследвани, но и невярващи също по света. В международното право обаче няма точна дефиниция за такива права. Защо има толкова много абзаци за религиозните права и специално за християните? Защо постоянно се цитират едни и същи страни Ирак, Иран, Куба, а не се говори за ситуацията в много африкански страни, например, или Северна Африка, където защитниците на правата на човека наистина се поставят под въпрос в Либия и в Тунис, например, при пълно безразличие. Няма нищо за Колумбия. Надявам се, че този дебат наистина ще ни позволи да напреднем. Мисля, че трябва да уравновесим нашите позиции, трябва да приспособим на... нашите слова и, и така ще защитим правата на човека. Имаме още много работа и наистина добре ви чух, госпожо Аштан. Благодаря. Господин Провера, минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за това, че се съобрази с някои от моите предложения за свободата на вероисповеданията и наистина я поздравявам за успешния доклад. Трагичните събития, от които страдат вярващи по цял свят, стават все по-чести. Нападенията и убийствата непрекъснато се увеличават. Тези престъпни деяния засягат вярващи от всички религии, но най-вече християните. Парадоксът е, че религиозната свобода става все по-деликатен въпрос, макар и да е едно от най-естествените права, които просто не подлежат на обсъждане. Внесохме предложение за създаването на един специфичен годишен доклад който да наблюдава състоянието на вероисповеданията в цял свят. Според мен, така ще се даде подходяща ориентация за превентивни и последващи политически стъпки. Благодаря. Благодаря, казва председателката. От името на необвързаните, госпожа Синклер, минута и половина. You, Благодаря, госпожо председател. Поколения от съветски деца учеха че другаря Сталин е измислил двигателя за вътрешно горене. Какво ще научат нашите деца? Че Европейския съюз е най-големия защитник на правата на човека. Какво сме направили обаче? Какво направихме по отношение на хунтата в Бирма, например? Докладчика казва, че Европейския съюз се тревожи за правата на човека извън Европейския съюз. А какво ще кажете за това, което се случваше, когато господин Ферховщад беше министър-председател или пък това, което се случи с ромите тази година? Какво да очакваме от СВД? Amnesty International заяви, че в тази служба също трябва по някакъв начин да има защита правата на човека. По цял свят хората страдат и миналата седмица обвиних председателството на Белгия, че е едно председателство в сянка, едно несъществуващо председателство. И те се съгласиха с мен, много се изненадах. Може ли, госпожо Аштан, на 10 януари да дойдете на среща, е, организирана от е, нашата група за правата на човека, да ни обясните какво разбирате вие под действие и предприемане на действие? Ehm, благодаря, каза председателката. Сега е, останалите оратори. Започваме с господин Качмарек. Минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря на госпожа Андрикене за доклада по правата на човека през 2009 година. Не е било лесно защото въпросът за правата на човека заслужава нашия ангажимент и нашето внимание. В този доклад неколкократно цитираме различни държави, и ги приканваме да действат, за да се подобри защитата на правата на човека. Но мисля, че трябва да проверяваме малко по-често дали тези ангажименти се конкретизират именно в това е ролята на Европейския парламент. Иначе след една година ще трябва да повторим почти всички съображения, изказани днес. Разбира се, че сме прави, когато казваме, че трябва да се спазват основните права, но това не е достатъчно. Трябва да сме по- ефективни. Трябва да проверим дали изпълнителната власт в различни държави наистина спазва е, нашите призиви и реагира. Вярно е, че трябват основни насоки, която да проистече от е, външната служба и целта на външната работа на Европа трябва да бъде именно насърчаване на правата на човека. Мисля, че това е основното послание на доклада. Ако успеем да постигнем тази цел, следващите доклади ще бъдат малко по-тънки. Това е нашето желание. Благодаря. Сега давам думата на господин Земке. Благодаря. Много се радвам, че имам възможност да взема думата. Днес след обяд анализираме един годишен доклад, който е разделен на две части. Първата му част се занимава с една тема, която е свързана с общ преглед и анализ на защитата правата на човека в цял свят през 2009 година. Втората част пък е свързана с нашите политики, европейските политики. Трябва да отговорим на въпроса има ли някакъв напредък, що се отнася до гарантирането правата на човека през изминалата година? За съжаление, не можем да отговорим положително на този въпрос не можем да говорим за истински напредък през 2009 година. В случая визирам смъртното наказание, например, или пък изтезанията, които все още се използват в много части на света, насилието срещу жените също, принудителният труд за милиони деца по цял свят. След това преминавам към а, нашите действия, действията на ЕС. Ние имаме цели, имаме ценности, никой не ги подлага на съмнение. Най-голямото ни безпокойство обаче е, че Европейският съюз иска да играе по-голяма роля в защитата правата на човека. Аз съм съгласен с всички предложения, които бяха изложени е, в писмен вид и в доклада, но ако всичко беше вярно, то тогава щеше да има голям напредък в това отношение. Благодаря. Господин Гьорен с минута. Благодаря, госпожо председател. Доклада на госпожа Андрикияни е забележителен справочен документ за всички от тези, които се изразяват по правата на човека. Добре е да се споделят полуките с нашите партньори от целия свят в областта на правата на човека. Ако някои държави все още се намират в средновековието по отношение на спазването на нормите, свързани с правата на човека, то Европа би поступила разумно, ако се откаже от прекалено арогантно поведение. Критиката, която се отправя към властите лидерите на държави, които продължават да нарушават правата на човека, би била още по-силна, ако нашите 27 държави членки приемаха без изключение всички решения на Съда по правата на човека в Страсбург. Докъде сме в тази област? Не е ли време тържествено да обещаем, че няма да допуснем нито сянка от съмнение относно волята ни да пазим авторитета на органите, които ние самите сме създали? Благодаря. Сега давам думата на Локбилер за минута и 30. Госпожо председател, баронеса Аштън, Европейския съюз разполага с инструменти за подобряване на положението на правата на човека. Ние сме е, една многостранна структура, която поставя в центъра е, правата на човека. А що се отнася до е, Европейската служба за външни дейности, мисля, че е много уместно да видим дали е, политиката и в областта на правата на човека е толкова ефикасна, колкото би ни се искало. Приветствам постиженията на тази политика, е, които вие изтъкнахте, баронеса Аштън. Надявам се е, тези мерки да се впишат в по-общата рамка на СВД, защото е реален рискът да са по-малко средствата, предвидени за политиката в областта на правата на човека и от това да спадне нейната ефикасност. СВД ще се превърне е, в смокинов лист е, за безпомощността на хора, които просто не разполагат с необходимите средства да защитават правата на човека. Така няма да се постигнат резултати. Необходими са ни експертни екипи на най-високо равнище и е, би трябвало да участват всички заинтересовани страни. Само така ще постигнем хоризонтално проникване на въпросите на правата на човека във всички области и във всички политики. Не бива да се прави стъпка назад. Хората, е, чието основни права са потъпкани, очакват по-ефикасна политика на Европейския съюз, а не само разширяване и разводняване на въпроса. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Минута и половина. Поздравявам госпожа Андрикине за балансиран и разумен подход към темата. Моята политическа група винаги е отстоявала правата на човека по цял свят и същевременно признаваме, че те трябва да бъдат балансирани с реалната политика. Докато Европейския съюз разработва стратегическо партньорство с Китай – Нарушенията на правата на човека там са крещящи. Хуманитарната помощ за развиващите се страни се отпуска дори и когато е плачевно състоянието на правата на човека. Примерно в, Маки... в Пакистан, където има институционализирана дискриминация на определени малцинства. Много се радвам, че в доклада са посочени конкретно страни, които особено много са ме тревожили. Виетнам, Куба, Венецуела, Иран, Зимбабве и Северна Корея безнаказаността на Русия в областта на правата на човека също трябва да бъде посочена. Демокрацията, правата на човека и економическата свобода вървят ръка за ръка. Но имам съмнение, че е, парламентът е, едва ли ще приеме резолюция, която да осъжда подобна практика. Малайзия, например, в резолюцията на парламента е, е третирана в резолюцията, която ще се гласува по начин, който е съмнителен от гледна точка на международното право. Благодаря. Благодаря. Господин Белдер, минута и половина. Благодаря. Нашите усилия по прилагане на тези мерки би трябвало да бъде ръководен и от конкретните случаи. Това е записано от госпожа Андрикене в нейния доклад. Има три нарушения на Конституцията и трябва да се вгледаме в последиците. Има и три спешни въпроса. Доктор Фан, Я Фен, един правозащитник в Китай. Той е у дома си, под домашен арест и е жертва на китайските тайни служби. Трябва да се опитаме да го освободим от този домашен арест. Издадена е смъртна присъда отново в Афганистан, докато е други случаи става дума за това, че всичко това е противозаконно. В Пакистан също, както знаете, има смъртно наказание. В Иран имаме други случаи отново на хора, които са под домашен арест. Хората биват преследвани и ние трябва да ги защитим. Госпожо Върховен представител, колеги, не сме направили достатъчно за защитата на тези лица. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Мьолцер. Госпожо председател, Ако Китай отправя призив за бойкот на Нобеловата награда и това след това има въздействие върху режими като този в Ирак, например, това по сериозен начин поставя въпроса на значението на правата на човека за нас. Много тежък е проблема с християните, но има сериозни проблеми при мусулманите, за принудителните бракове, например. Това са неща, които ние не можем да търпим в Европа. Това са неща, които трябва да отблъснем с сила. Не може под претекста, че трябва да се спазват някакви чужди култури, да допускаме такива явления. Трябва наистина да защитим е, правото на свобода. Благодаря. Мисля, че господин Кукан отсъства от залата, така че ще дам думата на господин Проди за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Докладът Андри Кене като цяло е отличен. Групата на социалисти и демократите задълбочено работи по този въпрос и даде своя принос. Правата на човека са краягален камък на целия градеж на Европейския съюз и те трябва да бъдат безусловно зачитани както неуморно всеки ден отстоява тази теза Европейския парламент. Глобализацията означава, че се нуждаем от нова различна визия в сравнение с досегашната. Поради тази причина трябва да гарантираме правата на човека на всички хора, включително справедлив достъп до природните ресурси. През последните години стана ясно, че измененията на климата е, ще принудят много хора да напуснат родните си места. Част от тези е, потоци вече идват при нас и ние се нуждаем от средства, за да им помогнем да запазят своето достоинство. Националното е, законодателство в нито една страна в момента не използва правната фигура – климатични бежанци, но на фона на опустиняването то става все по-актуално. Трябва да започнем сериозни дебати по този въпрос. Благодаря, казва председателката, госпожа Шаке. Благодаря. Уважаеми колеги, ние отбелязваме наистина значим ден, денят, в който даваме наградата Сахаров. Но имам още много несвършена работа и аз искам да подчертая няколко елемента от доклада, който е отличен. Необходимо е да има справедливост, да се преодолее безнаказаността, независимо дали посредством МНС или по друг начин. Междувременно има хора, които продължават да се страхуват а, от а, на нарушаването правата на човека и от това, че остава незабелязано извършването на такива. Ние трябва да защитим своето реноме. Също така трябва да потърсим отговорност на онези в Русия, които убиха а, екзекуциите на граждани и всички други безчинства, които се вършат, докато хората защитават правата си. Давам думата на Ван Дален за минута и половина. Voorzitter, de afgelopen decennia hebben we gezien dat op een aantal plaatsen in de wereld de situatie van de mensenrechten is verbeterd. Госпожо председател, виждаме, че на много места се подобрява положението на правата на човека. Мисля си за Източна Европа, за Америка. Като тук има пряка връзка е, с повишената степен на демократичност и благосъстояние. В Египет, Иран, Ирак, Пакистан, Сомалия и други подобни страни положението е обратното. Все повече християни и други религиозни мълцинства са подложени на засилващ се гнет. Забранява се, примерно, приемането на християнството. Турмоз, преследване, убийства се връщат във всекидневна практика. А християнските е, мълцинства в някои от тези страни са живели по-дълго, отколкото мюсюлманите. Хората а, биват преследвани а, заради тяхната вяра и от това най-тежко страдат християните. Европейския съюз и държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се борят срещу религиозните преследвания. Лейди Аштън, какво можете да направите тук по линия на политиката в тази област? Благодаря. Благодаря, давам думата на господин Салавракос за една минута. Благодаря. Благодаря. Трябва да поздравя госпожа Андрикейне за изключително изчерпателния доклад. Искам обаче да припомня на всички ни, че преди 2500 години древните гърци казват падрон метрон антрикос. Говори се, говори лосе за това, че човек за човека е вълк. И сега ми се иска да видя това философска риторика ли е, или сме се развили от тогава насетно, от преди 2500 години. Не мисля, че сме постигнали най-добрите резултати, възможни в защитата на правата на човека. Е, за съжаление, економическата и социална криза доведе до огромни проблеми и оказа много отрицателно въздействие върху а, всички слоеве на обществото, засегна и правата на човека. Госпожо председател, госпожо Аштън, не може всичко да е само на приказки. Трябва да се предприемат стъпки, мерки за борба с социалната изолация, за социална защита, за борба с безработицата сред младите. Защото работните места не се създават сами за себе си. Те защитават човешкото достоинство и това трябва да се случи в цяла Европа. Благодаря, казва председателката госпожа Вертман. Благодаря, госпожо председател. Нашата цивилизация може да се оцени е, не само от технологическа гледна точка, но и от гледна точка на спазването на правата на човека. И този доклад действително трябва да прозвучи като специален сигнал. Е, правата на човека не са гарантирани вечно. Освен това, не е добре да има права на човека на две скорости. Благодарение на а, нашата нова служба, сега ще можем да действаме и трябва правата на човека наистина да се включат във всички области на действията на Европейския съюз. Трябва всички наши законодателни актове да действат и в тази област. Това, което липсва всъщност не е волята, а е действието именно при прилагането. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Ник... Николавчис. Госпожо председател, лейди Аштън, колеги, Европейския съюз се основава на свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека. Но до толкова, доколкото Европейския съюз иска да играе важна роля в закрилата на правата на човека, той по условие трябва да се придържа към последователна външна политика с участието на всички държави и членки. Влизането в сила на договора от Лисабон предлага уникална възможност за напредък в областта на демокрацията и правата на човека. Те трябва да се превърнат в същностни елементи на външната политика и всички решения, следва да отразяват измерението на правата на човека, включително равенството между мъжете и жените. Създаването на длъжността специален представител по правата на човека ще даде своя принос, за да е, станат по-видими действията на Европейския съюз в тази насока. Искам да поздравя е, госпожа Андрикяне за огромните усилия по доклада за състоянието на правата на човека през 2008-2009 година в света. Благодаря. Благодаря. Господин Кашман, минута и половина. Благодаря. Благодаря и на докладчика за отличната работа. Пронасю Аштън, изключително се радвам, а, че сте започнали да работите, защото и в миналото сте показвали, че ще защитавате винаги онези, чието права са отнети. Правата на човека са глобални, те са всеобщи. И като че ли по света това не става ясно. Имаме споразумение с страни, като например страните от Африканския, Африканския, Карибския басейн, където правата на лесбийките, геовете, бисексуалните и транссексуалните не се зачитат. Тоест, трябва ли да бъдат зачитани дори, питат те тези права. Ето за това имаме нужда от много силна дирекция защита правата на човека в Европейска служба за външни дейности, за да може да има ясна последователност и този елемент права на човека да навлезе във всички останали политики, политики за търговия и така нататък. Например, имаме споразумение за свободна търговия, където а, втори член а, от, защита, от Конвенция за защита правата на човека никога не е бил прокарван. Така че очакваме от вас наистина ясно да защитите правата на човека човека във всички от тези страни, с които имаме някакви отношения. Искам също така да поздравя съвета за това, че прие инструментариума за работа и защита на правата на лесбийките, геовете, бисексуалните и транссексуалните, защото е изключително важно да бъдат зачетени техните права. Вярвам, че ще направите така и ние цял, целият е, пленум вярваме във вас. Um, господин макмилан скот говоря като заместник председател на групата по правата на човека е, и искам да благодаря за отличния доклад на госпожа андрикене. В отличната си реч Леди Аштън говори за постиженията на Европейския съюз с Европейския инструмент за правата на човека. Когато за пръв път чух за него, мислих си, че това е една структура, която защитава правата на човека. Той все още съществува, но Леди Аштън говори за хоризонтален подход към всички програми защото сега вече става ясно, че а, леди Аштън предпочита да говорим за една филигранна, много тънко изработена а, външна политика, а, по която трябва да се стъпва много внимателно. Искам да се спра само на един момент. политици, дипломати, държавни служители, неправителствени организации. Всички се изправиха на крака, за да аплодират в Осло решителната позиция, която ние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 Докладът на госпожа Андрикен е изчерпателен, но като че ли не покрива всички възможности. Не се споменава, например, преследването на християни, не само в трети страни, но в самата Европа, в Европейския съюз. А, Европейският съюз има политически инструменти, с които може да попречи на преследването на християни. Освен това, ЕС като че ли не обръща достатъчно внимание на нарушаването правата на човека в Русия. Споразумяхме се с тях, имаме споразумение за сътрудничество, а то дава една отлична възможност да се запише текст, свързан с правата на човека. Не бива да забравяме, че има преследвани в Русия. Това са хора, които са част от НПО, бизнесмени, които биват подложени на гонения, чисто и просто, защото имат достатъчно смелост и кораж да поискат да се защитават, извинете, да се зачитат правата им. Господин Камбъл. Госпожо председател, всички осъждаме нарушенията на правата на човека в страни като Иран и Китай, но трябва да започнем да правим разграничение, защото добре разработена е индустрията, която тръби за правата на човека в Европейския съюз. Имаме добре разработена харта и на основните права и има и норма, която разрешава на британските затворници, дори педофили и убийци, да а, имат право на глас. Е, плачевния закон за правата на човека в Обединеното кралство позволява на престъпници да останат на територията на Великобритания, защото те ще бъдат заплашени другаде, като че ли те не заплашват далеч по-почтенни местни граждани. Стигаме до там, че защитаваме терористи, убийци, престъпници. Всичко това трябва да спре. Благодаря. Благодаря. Господин Обермайер за една минута. Благодаря, госпожо председател. В областта на правата на човека Европейския съюз иска да се действа по-силно и този доклад посочва дискриминация спрямо християнски общности. Това е добра крачка напред. Искам да цитирам няколко примера. В Египет, в Турция се преследват християни, е, които се борят просто за оцеляването си. Трябва тези страни да, да бъдат накарани да бъдат по-толерантни и трябва да има върховен представител за правата на човека, но това няма да даде някакви конкретни резултати. Трябва да има нещо друго конкретно. Просто да няма пари, да няма никакви договори с Европейския съюз, ако в тези държави не се спазват е, религиозните свободи на тези общности. Финансовите аргументи тежат най-силно, когато хуманитарните не, не се спазват. Благодаря. Госпожа Гал има думата. Уважаема госпожо председател, госпожо върховен представител, първо искам да поздравя колегата Ендракейне за отличната й работа. Имаме рекорден брой изменения, които бяха подадени, което от своя страна доведе до една херкулесова задача да се справиш с целият този набор от изменения. Говори се в доклада най-вече за групите, които са най-уязвими, имат най-голяма нужда от защита. Например, местно, автохтонно население, национални мълцинства и децата. Смятам, че посланията, които се съдържат в този документ, свързани с СВД и задачите на службата, бяха приветствани в дух на откритост. Усилията на госпожа Аштън ще бъдат изключително важни и трябва да се опитаме да заложим като приоритет правата на човека в работата на службата по външни дейности. Трябва да действаме по-последователно и да се вглеждаме във всеки един е, случай на неспазване на общия дух на защитата правата на човека. Веднъж годишно има такъв дебат в пленарна зала и ако погледнем документа, по който сега гласувахме, е, и изобщо правата на човека по света, виждаме, че има едно послание, което искаме да отпратим към света правата, основните права на човека трябва да бъдат защитавани и в ЕС, и извън него, и не трябва да се мерят нещата с двоен аршин. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Мигалски. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Ja cieszę się z dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że... Dami i a se radam po dwie przyczyny. Pierwsze, że защото правата на човека са неразривна част от дейността на новата ни Европейска служба за външно действие. Мисля, че разполагаме с достатъчни инструменти, които могат да се ползват от тази служба, за да могат правата на човека да бъдат по-добре защитени. Освен това, се радвам, защото принадлежа на делегация за взаимоотношения с Русия и се радвам, че тук се говори за правата на човека в Русия. Говори се за правозащитниците в Русия и това представлява подкрепа за онези, които там защитават тези права. Нашата подкрепа е изключително важна за тях. По тази причина ние трябва да подкрепим доклада, трябва да го гласуваме. Така ще можем да обърнем внимание на правозащитниците в Русия. Благодаря сега господин Соник за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Днешните прения по доклада за правата на човека 2008-2009 година са свързани с една тъжна действителност. Лю Сяобо, Нобеловия лауреат, други видни правозащитници, като господин Фариняс, нямат възможност да получат изходна виза, да пътуват и да получат наградата си. Срещнахме се и с група иракски епископи, които ни обясниха, че са свидетели и жертви на преследвания на християни. Това са истинските проблеми е, с правата на човека и ние трябва да действаме адекватно в Европейския съюз. Аз се присъединявам към призива на председателя Бузек да говорим за нападенията срещу християни в Ирак. Не бива да допуснем те да се смятат за второразредни граждани. Единствената семинария в Ирак е все още закрита. Не бива да забравяме това. След влизането на в сила на договора от Лисабон, се породиха нови надежди за укрепването на правата на човека. Като цяло, ако се подобри сигурността, това ще повлияе добре и върху правата на човека. Благодаря. А сега госпожа Иват Заники. Минута и половина. И колеги. Благодаря, госпожо председател. Като заместник-председател на Комисията по развитие, аз се занимавам с въпроси, пред които се изправят много страни, особено в страните в Африка. Правата на човека там постоянно биват потъпвани. Много често за тях се забравя. Миналата неделя се върнах от една официална мисия от Демократична република Конго, където освен институционалните посещения и срещи, успях да се срещна с представители на НПО в страната. Отлична работа вършат е, голяма част от тях. Срещнах се също така с жертви в една страна, където изнасилването се смята за оръжие. Извършват се масови изнасилвания и се нарушават правата на човека, най-вече на жените и децата. Споменах е, Демократична република Конго, защото това беше нещо, което преживях съвсем скоро, посещавайки страната. Но искам да призова е, нещо по-общо. Трябва да продължаваме да говорим срещу тези брутални нарушения на правата на човека, особено правата на жените. Международната общност трябва да събере средства за защита на всички тези жени срещу изнасилване и други форми на насилие, като урязване на гениталите и така нататък. Ужасяващо нарушение на правата на човека и физическата цялост на жените. Благодаря, казва председателката госпожа Матера, минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Леди Аштан, дами и господа, създаването на Европейската служба за външно действие е исторически шанс да се справим с проблемите, свързани с демокрацията и с правата на човека. Тази служба ще трябва да направи така, че спазването на правата на човека да бъдат в сърцевината на различните аспекти на външната политика на Европа, желателно е да се засили взаимодействието между Европа и съответните представителства в съответните държави. Като се има предвид, че във всяка държава има специфики. Смъртното наказание се практикува в още много държави по света и това е една от най-нечовешките форми на приложението на закона. Това създава безпокойство. Беларус, например, е единствената държава в Европа, която прилага все още това наказание. Трябва да се прекратят всички форми на насилие срещу жените. Особено урязването на гениталиите. Иска се международен мораториум по това явление от страна на ООН. Съответно, трябва да се засилят всички усилия и от страна на съвета, и от страна на комисията, за да се разпространи настоящия годишен доклад по правата на човека. Благодаря ви. Сега продължаваме с спонтанните изказвания. Има 15 човека, които са записани. Не знам дали ще успея да дам думата на всички, но давам думата като начало на колегата Согор. E госпожо председател, госпожо върховен представител, Държавите членки на Европейския съюз служат за пример с интеграцията си в редица области, но някои страни изостават. Особено в сравнение с други международни организации, ние наистина изоставаме. Призовавам държавите членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на съвета на е, Европа и допълнителните протоколи към тях. Също така призовавам за присъединяване към рамковата конвенция за националните мълцинства и хартата за мълцинствените езици. Според мен така ще дадем пример, което ще има значение за бъдещето на правата на човека в Европа. Нуждаем се от по-добро хармонизиране на дейностите ни в различни международни организации като единствената гаранция за напредък. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Копа. И Европейки еноси ме си с архес. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз на базата на принципите си защитава правата на човека по цял свят, но остава още много работа. Лисабонския договор се надявам да повиши ефикасността на нашите действия. В Европейския парламент всички са убедени, че трябва да се предприемат действия за защита правата на човека. Правилното прилагане на вече съществуващите инструменти може да даде една рамка за защита на тези права. По-специално трябва да ратифицираме всички международни конвенции, които са в сила за защита правата на човека и да включим в търговските си споразумения клаузи защита правата на човека. Това ще ни даде възможност да направим стъпка в правилната посока. Също така, правата на жените и момичетата трябва да бъдат защитени по-специално, най-вече за защита на репродуктивното и е, половото им здраве. Благодаря, казва председателката. Thank you, благодаря, госпожо председател. Като част от дебатите ни по вътрешната и външната политика и правата на човека, искам специално да ви обърна вниманието на положението на жените в конфликтните зони, най-вече Конго, Газа и Иран. Това положение не може да бъде пренебрегвано. Страданията на децата са сред най-ужасните последици от тези конфликти. Нарушението на правата на човека не е второстепенен въпрос. Европейския съюз трябва да бъде последователен защитник на правата на човека във външната си политика. Правозащитните измерения и особено положението на жените в преговорите с трети страни често се жертват в името на економически интереси. Ние настояваме за подходящи конкретни стъпки е, за укрепване на принципите на Европейския съюз е, и цялостната дейност за утвърждаване на правата на човека и особено на жените. Благодаря. Давам думата е, на Луначек. La parola all'onorevole Tavares. Не тогава, не присъства в залата, тогава господин Тавареш. Благодаря. Госпожо Върховен представител, когато виждате как някои правителства, като френското, португалското правителство, по повод на посещение на китайски е, представители отклоняват публиката, за да не им се пречи. Вие какво казвате? Казвате, че трябва да говорим с един глас, но по отношение на Китай не говорим или с различни класове? Коя е конституционалната теория, залегнала зад подобен избор? На мен ми се иска европейските дипломати да поставят за ежедневен приоритет правата на човека. Не ми се иска това да е втори, трети или четвърти, а първи приоритет. Какво ще направите вие, за да могат нашите дипломати да мислят за правата на човека ежедневно в работата си? Дали не е добре да разполагаме наистина с една постоянна структура, постоянна дирекция за правата на човека? Както го предложиха много колеги. Благодаря. Господин Бронс сега има думата. Thank you. When we had the Господин Фаренес от Куба тази сутрин беше изпратил едно видео и той идентифицира себе си и колегите си като ненасилствена не опозиция на кубинския режим. Много е важно да защитаваме правата на хора, които не извършват насилие и не насърчават насилие от други трябва да се изправим пред факта, че в някои държави членки на Европейския съюз биват преследвани хора за това, че просто изразяват различно мнение, като господин Гевилдес в Холандия или пък, че имат еретични становища по академични въпроси, без въобще да става дума за насилие. Политическа партия без никакви желание да извършва насилие бе забранена в Белгия. Имаше и други случаи в Германия, в които държавни агенти бяха изфабриковали доказателства. В Обединеното кралство държавата преследва нашата партия, защото иска да ни закрие. Благодаря, господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че правата на човека са важен вододел и докладът на госпожа Андрийкяне трябва да бъде подкрепен, защото в него се очертават конкретните стъпки, които предстоят. Можем ефикасно да действаме само ако проявим достатъчна степен чувствителност към проблематиката – младежите, хората с увреждания, възрастните хора, хора с различна сексуална ориентация. Всички те трябва да бъдат обхванати, за да могат свободно да изразяват убежденията си. Тук чухме най-различни идеи но само чрез е, категоричен диалог с трети страни можем да разработим програми за укрепване на правата на човека. Благодаря. Благодаря, господин Мавро Николаус. Уважаема госпожо Аштан, изключително се радвам, когато изслушвам някой от вашата служба, да заявява, че ние трябва да защитаваме правата на човека и основните свободи. И като Европейски съюз трябва да направим всичко, така, защото тези принципи и тези свободи, които са универсални, се прилагат на практика. Важно е да можем да изиграем тази важна роля в световен мащаб. Искани се да има отделна служба, отделна дирекция, която да се занимава с правата на човека и свободите, за да имаме най-обща представа какво се случва и да защитаваме съответните права. Трябва да видим обаче какво се случва и при нас. Аз съм от Кипър. Имаме хиляди иммигранти гърци, от Гърция, извинете, които искат достъп до домовете си, защитават собствените си права. Ние подкрепяме тази общност, която се потъпва от турските власти. Така че подкрепете ни, изпратете вашите представители в Кипър. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин Шмидт има думата. Не се ползва микрофон. Sorry. I start again. Отново ще започна. Един от кандидатите за наградата Сахаров все още е в затвора, без съд и присъда в Еритрея. 2370 дни изминаха, откакто той беше хвърлен в затвора. Що се отнася до Европейската конвенция за правата на човека, тя ни дава по-големи възможности да действаме. Нашата ангажираност се засилва, дори когато се нарушават правата на човека извън територията на Европейския съюз. Леди Аштан, аз се обръщам към вас. Използвайте всички възможности, за да окажете по-голям натиск върху Еритрея да освободи Дейвид Исак, който е и европейски гражданин. Много сериозно трябва да погледнем на този въпрос и е съвсем ясно да бъде поставен въпроса пред президента на Еритрея. Освобождаването му трябва да бъде безусловна предпоставка за водене на всякакви разговори с Еритрея. Имам вяра във вас, Лейди Аштън, че ще постигнете целта. Благодаря. Сега давам думата на господин Гурци. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да благодаря на докладчицата за доклада, който е изработила. Бих искал също така да кажа, че след влизането в сила на Лисабонския договор, положението с правата на човека се променя. Ние трябва да се запитаме как да използваме този нов инструмент не само за зачитане на човешките права, но и като инструмент в нашата търговска политика. Лауреатите на наградата Сахаров и отношението към тях показва, че е, тази награда играе голяма роля. Е, християните са обект на преследване в е, много е, държави в света и трябва да работиме и с Съвета на Европа, омбудсмана и да почерпваме опит от техния, техните действия за защита на човешките права. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, леди Аштън. Дори и този доклад да покрива доста проблеми, аз искам да се спра с, на историята с Сергей Мажински. Неговата трагедия е емблематична за много други, които въобще не са стигнали до нашите уши. Искам да кажем ясно на руските власти, че подобен инцидент трябва да бъде разследван, като се зачитат правовата държава. Хората, които са замесени в това разследване, всъщност бяха а, повишени в пост, може би за да ги накарат да се замълчат. Това е ужасна перверсия. Така че ние трябва да напомним на а, руските власти да, какво трябва да се прави. И а, трябва това разследване да продължи, докато Сергей Магницки, докато случай Магне... Е, Сергей Магницки се разреши. Благодаря сега колегата Проташвиц. Дякую, пани Всеводничанца. Е, госпожо председател, като член на в качеството ми на член на подкомитета по човешките права бих искал да, да поздравя госпожа Андранайки за чудесния доклад. Като член обаче на делегацията за Беларус, аз отбелязвам с задоволство начина по който е, е от описано положението в тази страна и по-специално ограниченията на правото за асоцииране, правото на малцинствата да се изразяват. Също така отбелязвам с задоволство, че е подчертано подчертано ограничение достъп до интернет. Така че аз призовавам лейди Аштън да води един по- а, задълбочен диалог по правата на човека с Беларус и по-специално с онези, които ограничават правото на а, пресата да се изразява. И сега последен давам думата на госпожа Халтала. Благодаря. Искам да добавя нещо към казаното от колегите, а именно правата на християните – и слушах какво беше казано. Колегите определено се тревожат от ограничаването на правото на представители на други религии да бъдат а, признати. Трябва да имаме допълнителна логика, допълнителна съвместимост на нашите действия. Така че надявам се да не се прилагат двойни стандарти в нашата външна политика. И Накрая, нека да помоля баронеса Ашта. А, ние задаваме много въпроси тук относно а, новите структури на човешките права, които ще бъдат представени а, в следващите седмици. Благодаря. Сега даваме думата на заместник-председателя. Катрина, ще имате думата. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за всички за вашия принос към този дебат, който е от голяма полза. От, от... Аз сега съм от страната на съвета, преди това бях от страната на комисията. Е, много ви моля, запишете в протокола, че сега съм от тази страна. Още веднъж бих искала да благодаря на госпожа Андре Кене за извършената работа и да я поздравя за изработения доклад, който е от голяма полза за всички нас. Ще се опитам да отговоря на три части и ще започна с проблема, повдигнат от госпожа Хотала в края на изказванията. Нека да кажа съвсем ясно. Аз говоря за мейнстриминг, защото много често съм била свидетел, че човешките права се забутват някъде в някой ъгъл и Просто се, се смята, че не, нищо, нищо няма да се промени. Аз не казвам, че по този начин е действал Европейския съюз преди това. Аз просто искам да кажа, че от тук нататък нещата ще се променят. И от сега нататък е, човешките права ще бъдат в е, центъра на структурата, в сърцевината на структурата. И в никакъв случай вече няма да бъдат някъде в периферията, а ще бъдат в, е, в сърцевината на стратегията и ще бъдат една сребърна нишка, една водеща нишка в цялата по политика. Това е което аз искам да, постиг, да постигна и се ангажирам 100% да го направя. Разбира се, е, нещата искат много време, може би нещата няма да бъдат такива каквито желаеме, но ще се опитам да направя всичко, което мога и ще и наистина мониторинг, експертиза, да но не това е в правомощията и отговорността на всички, не на няколко експерти. Второ, структурите ще бъдат създадени в съвсем скоро време ви и вие ще можете да бъдете свидетели на нашата дейност. Ще направиме предложения за ръководителите на работните групи и специално на работната група за работ, на, за правата на човека и още нещо за структурите. В момента върви програмата за обучение на ръководителите на мисиите. Една от лекциите беше за човешките права и отговарят изцяло на вашата загриженост. Просто повярвайте ми, човешките права са в сърцевината на цялата структура и аз ще, раз... ще определя отговорностите на всеки един. Аз Знам, че вероисповеданието, упражняването на религия е от голямо значение за вас. Колегите споменаха необходимостта да се защитат правата на жените, децата, хората с различна сексуална ориентация. Това, това, това са едни от основните фундаментални човешки права и за да се защитат тези човешки права, трябва да бъдем хора. А, както казах, някои неща вече започват да, да, се, да, да се случват е, и е, това по-специално личи в е, нашата външна дейност. Знаете, че Статута на Международния наказателен съд беше ратифициран. Аз лично написах на министър-председателите на държавите членки, които все още не бяха ратифицирали статута, под, подканвайки ги да го направят. Също така и към ООН е да продължиме мораториума върху смъртното наказание. Това са универсални неща, това са неща, в които ние вярваме и това са неща, които трябва да подкрепяме. Значи, първо, структурите и, и хората ще бъдат организирани, те ще знаят какво има да правят. Второ, ще обхванем всички онези, е, които работят в областта на човешките права, за да може нашата дейност да промени нещата. И трето, но новаторски и практически нови пътища за постигане на резултатите. Работа с хората на, на терена, по-специално с правозащитниците но нашата работа с тях трябва да бъде новаторска, трябва да бъде, да бъде творческа, защото трябва да намериме нови нови подходи, за да можем да направиме всич, всичко възможно, за да защитиме правата на, на отделните личности, на организациите и за да може нашата дейност наистина да даде реални резултати. И в... сега давам думата на госпожа Андре Кейна, която е доклад. Благодаря, госпожо председател. Първо казаха ми, че английският превод на моята реч не е правилен. Така че това, което ще направя след тази дискусия, от тук нататък, ще си превеждам сама речите на английски и ще ги изпращам на всички колеги, включително и на висшия представител за външна политика. Второ, искам да благодаря на всички колеги, които участваха в настоящия дебат за тяхната оценка, а също така и за критичните им забележки. Колегите Обермайер и Кореда които говориха за християнските мълсенства в някои страни иска, и казват, че тази тема не се засяга в доклада. Нека да им напомня, че в параграф 126 се говори за това и там е цяла глава, където се говори за религиозната свобода и различните християнски мълсенства се споменават. И една последна забележка. Искам да уверя баронеса Аштън, че Европейския парламент ще продължи е, да следи отблизо вашите действия и тези на, външ... на службата по външна политика и ще критикува, разбира се, действията или бездействията, ако, ако разбира се, вашите действия са неефективни, относно човешките права все още Европейския съюз няма ясни критерии за да а, оценява дали има някакви резултати от действията в областта на човешките права. Е, диалога по човешките права и консултации все още липсва конкретни резултати. Баронеса Аштън, е Европейския парламент защитава тези човешки права, особено най... Това е една от най-деликатните ни теми. Именно за това ние трябва да останем обединени, да насърчаваме демокрацията и да защитаваме човешките права по света. Това показва също, че Европейския парламент няма вече само да стои да аплодира комисията или е, съвета. Тези дни приключиха. Ние сме равноправни партньори и нека всички да си го отбележат. Благодаря ви. Благодаря на тези, които участваха в дебата. Благодаря, госпожо Андрекене. Прекратяваме дебата. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Малко съобщение, преди да пристъпим към следващия дебат. Френските власти ни уведомиха,